Cari colleghi, eh, grazie per la vostra presenza qua. Скъпи колеги, благодаря ви, че на практика съвсем точно и на време пристигнахте за началото на заседанието. Е, има още няколко незаети места в залата. Много се радвам, че при нас е президентката на Швейцарската конфедерация, госпожа Калмирайт. И е, искаме да спазим швейцарската точност и да не я оставяме да чака. заедно с президентката на конфедерацията и председателката на Националния съвет на Швейцария, която е много млада, също така и други членове на нейната делегация. Е, за мен е, е, голяма чест да се запозна с вас, е, тъй като Швейцария и Европейския съюз поддържат добри, интензивни отношения, за които самата вие работите. Бих казал, че Европейския съюз и Швейцария биха могли да продължат да работят заедно и да посрещнат общите предизвикателства. Това не е първото посещение от страна на Швейцария. Ние също сме били на посещение при вас, което е, е доказателство за големия интерес на Европейския съюз към Швейцарската конфедерация. Европейския съюз е, има някои стратегически общи приоритети заедно с Швейцария, например в Западните Балкани, в Кавказ, Близкия изток, Иран и отскоро и в Северна Африка. Именно по темата за Северна Африка а, вие работите с нашата така наречена външна министърка госпожа Аштън. А, вие заедно с нея бяхте на а, официалното започване на работата на работната група за Тунис. Госпожа Нейтс от групата на либералите работи специално по въпроса за Магреб и следи демократичния преход на нашите арабски съседи, нещо, което е много важно и което следим с голям интерес. Не бих искал да ви отнемам повече от времето, с което разполагате. Още веднъж искам да ви благодаря за това, че сте тук. С голям интерес ще чуем това, което ще ни кажете. Госпожо президент, имате. Благодаря. Нека първо да ви благодаря за поканата. За мен е чест да съм тук и да говоря пред вашата важна комисия за външната политика на Швейцария. Швейцария е почти толкова интегрирана с някои страни членки, че ние бихме могли да бъдем спокойно и членове на Европейския съюз. В течение на годините ние сме влезли в взаимоотношения с всички страни. Има 27 двустранни споразумения, споразуменията за Шенген, за свободно предвижване на граждани. И тези наши отношения не могат да се сравнят с отношенията си с никои други трети страни. Тоест, ние сме един много близък е, партньор, трета страна, така да се каже, на Европейския съюз и даваме едно е, външно измерение на е, неговата международна политика. Затова за мен е удоволствие да бъда пред вас. Нека да направя две уводни бележки преди да говоря по същество. Първо, знаете, само да коментирам. Aujourd'hui, euh, le, les pays industrialisés, la part de, dans la croissance des pays industrialisés. Е, в момента от 80-те е, до 2000-те години ръста на индустриалния растеж в е, развитите страни не е много голям, за разлика от този в Азия. И е, доклада за съотношението на силите, който от много дълго време се издава, вече отразява тази смяна на взаимоотношенията. После има промяна и на рисковете. Рисковете са свързани сега и с климатични промени, с тероризъм и с е, околна среда. Така че една единствена страна не може да се справи сама. Така че трябва да се работи на много странно ниво да се търси един плурализъм в управлението и решения в партньорство с други страни. И е, отговор на това предизвикателство е и интеграцията, обединението в Европа, което дава един по-добър отговор на тези предизвикателства. Швейцария сама, тя не е член на Европейския съюз и мога така да коментирам как ние се справяме и как се опитваме да засилим нашето влияние в света, за да можем да защитаваме и своите интереси, т.е. сигурността и просперитета на Швейцария. Първата ос на нашата политика са отношенията с Европейския съюз, втората ос са е, опитите за търсене на привилегировани партньорства и така обърнатия ни поглед на изток. И трето, това е позицията на Швейцария в политиката за мир и развитие. Първата ос отношението между Швейцария и Европейския съюз. По това отношение Швейцария води една политика, като член на Асоциацията за свободно движение в Европа. Ние участваме в различни международни споразумения и Шенген. Инвестираме е, много значителни средства, над 12 милиарда е, средства за изграждане на трансалпийските железопътни връзки, които улесняват връзката между севера и юга в Европа. Също допринасяме за европейската политика, политиката на Европейския съюз на Балканите. Участваме във всички инструменти в Косово. Вие също споменахте, господин председател, Северна Африка. От първия момент на е, събитието от арабската пролет бяхме там с е, възможности за помощ. Сега се търсиме възможностите за създаване на работни места, за насърчаване на малки и средни предприятия и е, връщането на авуарите. Ще се върна на тази тема малко по-късно, защото там Швейцария играе водеща роля. С Европейският съюз, както казах, имаме двустранни споразумения и тази специфична система е разработена на двустранна основа. Тоест, Швейцария сключва споразумения в области от общ интерес. В момента се дискутират и така наречените институционални въпроси. Имаме желание да влезем в един нов цикъл на преговори за нови споразумения за електричество, за обмен селско-стопанската дейност, Галилео и така нататък, т.е. няколко досиета от общ интерес. А, по отношение на институционалните въпроси, Европейския съюз се произнесе, че там, където Швейцария има интереси да участва в големите европейски пазари, трябва да има равностойни разпоредби на тези на, равни на тези на европейското законодателство и съответното признаване няма да стане автоматично и от едната и от другата страна по съответните процедури. Въпроса е за прилагане на споразуменията между Швейцария и Европейския съюз по въпроса на юриспруденцията и различни законови уредби. В момента разглеждаме тези въпроси и мога да ви кажа, че Швейцария е много важен партньор за Европейския съюз, както е и важен Европейския съюз като партньор за Швейцария. Швейцария е економически, втория най-голям економически партньор на е, Европейския съюз след щатите и втория му най-важен клиент. 60% от нашия износ е предназначен за Европейския съюз и 20% е, от внос. Като 24 милиарда от този обмен са в полза на Европа, Тоест е, износ. По отношение на външната политика имаме сближаване с е, Европейския съюз. Има области, където работим ръка за ръка. Току-що коментирах някой от тях. По отношение на втората ос, т.е. погледа ни обърнат на изток – Швеция много, Швейцария, извинете, много бързо си даде сметка, че светът се променя и трябва да разработиме, да развиеме своята мрежа от представителства на изток. Имаме нови консулства от 2005 година. Търсиме партньорства стратегически с ключови партньори Штатите, Русилия, Южна Африка, Бр... Русия и със сигурност забравям и други имена. Това е процес, който се развива и който ние е, консолидираме с течение на времето. По този начин имаме възможност да присъстваме и да а, така, придружаваме търговското присъствие на Швейцария в тези страни. Третата ос – присъствието на Швейцария в политиката за мир и развитие. Ние имаме за цел да позиционираме Швейцария а, в нейната роля на добър посланник, неутрален такъв – ние сме Ние се опитваме да бъдем обективни, да правим преценки по силата на международното право и на международните хуманитарни ценности. Ние представяме американците в Иран, е, грузинските интереси в Русия, руските интереси в Грузия, посредничим между Армения и Турция за нормализиране на отношенията между тези две страни. Те е, са подписали протокола от Цюрих през 2009 година. Също така в процес на посредничество сме по процеса на разговори между Грузия и е, Русия за влизането на Грузия в СТО. Също така, е, Швейцария има и сериозна роля в е, Близкият изток. Не сме стратегически субект там. Европейския съюз има друга роля, която е различна от ролята на Швейцария. Европейския съюз е член на квартета, Швейцария не. Но нашата роля в Близкия изток е това да се цели спазване на човешките права и да не се нарушава международното право. Също така нашата роля е да оказваме подкрепа. Тоест, ние търсиме подкрепа за така съгласие между гражданското общество в Израел и Палестина. Това е съглашението от Женева, което търси е, установяването на сигурност в е, региона. Този документ съдържа може би около 90% от е, решенията, които биха донесли едно мирно споразумение. Знаете, че не е толкова просто там да се седне на масата на преговорите. Така че аз всъщност не искам да правя тър... твърде дълъг увод. Нека да дам възможност да обменяме мнение за членове на вашата комисия. Благодаря. Сеньор Президенте, abbiamo certo numero di colleghi che hanno chiesto di intervenire. Благодаря. Е, е, различни колеги вече поискаха думата. Първо, господин Свобода. Благодаря, господин председател. Госпожо президент, госпожо министър, благодаря ви за това, че изложихте пред нас вашите важни цели. Аз като австриец продължавам да тъгувам за това, че Швейцария не е член на Европейския съюз но няма да ви примамвам с някакви големи обещания. Интересуват ме две неща. Първо, къде виждате най най-голяма възможност за е, стесняване и подобряване на отношенията между Европейския съюз и Швейцария? Къде смятате, че е, трябва да се направи нещо? А, Моето впечатление от е, швейцарската политика е, че е, под ваше ръководство Швейцария стана много активна и активно работи с Европейския съюз. Просто искам да изложите вашата визия за това какви ще бъдат следващите стъпки. Втората тема е една по-деликатна тема за швейцарските банки, банковата тайна в е, Швейцария, нещо с което Швейцария много се гордее, макар че аз съм на друго мнение. Швейцария има споразумение с Германия, което все още е блокирано в Бундесраната, доколкото знам. И много хора в Гърция, примерно, смятат, че бедните трябва да плащат по-високи данъци, въпреки че имат ниски доходи, а богатите отдавна са си изнесли парите в Швейцария. Аз също съм на мнение, че банковата тайна служи за това, за да прикрива а, незаконните действия на богатите. Мисля, че това не е справедливо и в тази връзка е, искам да ви задам следния въпрос. А, имате ли някакъв контраргумент срещу това, което твърдят а, много, много гърци или пък ще потвърдите, че богатите хора отдавна са си скрили парите в е, Швейцария, тъй като това е аргумент, който много често се привежда от гражданите на Европейски. Благодаря на колегата Свобода. Господин Панцери има, има думата. Той е от същата партия, като е господин Свобода, но му давам думата, защото трябва да си тръгна по-рано. Това е партията на социалистите и демократите, точно така. Аз а, говоря от името на а, социалистите, колегата Свобода говори от името на демократите. Благодаря ви, госпожо президента. А, имам два въпроса към вас. И се радвам, че мога да ви ги задам след срещата в Тунис. Първия въпрос е свързан с нашето сътрудничество при новата констелация на силите в Северна Африка. Не е достатъчно обаче е, да се каже, че ще е, върнете имуществото. Е, тук е важен и законодателния процес. Искам да ви попитам докъде стигнахте с законодателните процедури, за да може това имущество наистина да бъде върнато в държавите, тъй като те задължително имат нужда от него. Една от е, темите, които също са важни при сътрудничеството с е, южните държави е темата за мобилността. Вашата е, държава има суверенитет и автономност, с която се гордее, на която държи. Има въпрос е, е готова ли е Швейцария да участва в е, инициативата на Европейския съюз, ако има такава нова инициатива за мобилност в Средиземноморския регион. За да не действаме некоординирано, така че моят въпрос е, готови ли сте вие да седнете на масата на преговорите с е, Европейския съюз и да обсъдите въпросите на е, емигрантите от юга?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 не бяхме приветствани от Бенали, защото критикувахме тяхната политика още 2005 година, липсата на свобода на изявленията и така нататък. И от тяхна страна имаше много е, негативни е, реакции от, е, от Тунис. В, с Либия всъщност нямаме взаимоотношения. Знаете, че имаше двама шведски заложници, задържани в е, Либия. И е, взаимоотношенията ни стигнаха до точка нула. Но ние много активно следим какво се случва и в Египет и в Ливия и помагаме не само с хуманитарна помощ, но и с помощ в прехода, помощ за създаване на работни места, както и е, въпроса за е, парите на богатите, какво, на, на власт имащите там. Ние определено смятаме, че тези средства не принадлежат те принадлежат на народа и имаме желание да ги възвърнем в това отношение ние сме своего рода пионери. Ние от една страна залагаме и се облягаме на закона за прането на пари. Ние имаме и един, така, законодателни е, разпоредби, които са превентивни е, в такъв смисъл, че се иска не само името на този, който отваря сметка, но и да се знае неговата економическа дейност. Така че, ако има съмнение, се взимат мерки. Втория вариант е да се блокират или конфискуват средствата. Режимите на Мубарак и Кадафи, там блокирахме аварите много бързо, за да не могат да бъдат изнесени те. А след като бяха блокирани, е, това още не означава, че са конфискувани, те трябва да се мине през нормалните съдебни процедури, за да бъдат конфискувани тези средства и съответно върнати. Тези именно процедури отнемат повече време, отколкото нормално и там е трудността. Аз посетих Тунис в рамките на срещата на специалната работна група от Европейския съюз, именно за да и дискутирахме темата как може да ускорим е, авуари, които са блокирани в Швейцария и другаде, как можем възможно най-бързо да ги върнем. Ние имаме желание да а, осигурим средства, особено да, ли, да раз, размразим тези средства за а, държави, а, които се намират в тежко финансово положение. Случай обаче с Тунис не е такъв. А, в момента работим по въпроса и търсим начин посредством партньорство да ускорим процес. Но един от начините действително да ускорим процедурата е да има резолюция на съвета за сигурност, с, което, с която да се конфискуват аварите, което ще ни даде възможност да ускорим а, процедурите. Това бе направено за Либия. А, за аварите на държавите нямаше проблем, но за частните, за личните средства вече не е толкова просто. За ООН имаше решение на... За Либия имаше решение на ООН, а за Тунис трябва да се мине по същията линия. Тоест да се излезе с резолюция на ОНЕ, която да даде възможност да конфискуваме и съответно да върнем средствата. Е, Швейцария няма интерес е, да задържа е, авуари на политически дискредитирали се личности. И всъщност ние сме пионери в това отношение. 5 милиарда са върнати до момента на държавите – и от тази сума 1,7 е, милиарда идват от Швейцария е, в е, Нигер. Нигерия, фонда Абаша е получил най-големия дял от тези средства. Толкова по въпроса за парите на държавниците и Северна Африка. Господин Свобода също ми зададе въпроса в коя област бихме могли да си сътрудничим по-добре с Европейския съюз, но вече отговорих и Северна Африка и Балканите. Там определено има едно партньорство, което съществува вече. Ние подпомагаме Еолекс в Косово. Има една немалко общност от е, бивши жители на Югославия, жители на бившия Югославия, които в момента са в Швейцария. Там, е, в този регион, ние работим ръка за ръка с Европейския съюз. Е, макар, че не сме членове на Европейския съюз, ние водиме е, политика на съседство с Северна Африка, с Украина и с други страни по периферията на Европейския съюз, такава каквато води Европейския съюз. И интересите ни в тези области абсолютно съвпадат. Ние работим, както казах, ръка за ръка. Друг въпрос бе зададен за банковата тайна. Още веднъж позволете ми да ви кажа, че ние не се интересуваме да задържаме в Швейцария а, имущества и капитали, които идват от подобни страни. Затова възприехме стандартите на ОССЕ от 2009 година за обмяна на информация в финансовата област и е, смятаме да обновим и нашите споразумения за двойно данъчно облагане с а, е, много страни. Около 30 такива споразумения вече са пригодени към новите е, норми, което означава, че ще има възможност и за обмен на информация за фискални, по фискални въпроси, което не бе възможно преди това. А, що се отнася до данъчно облагане при източник, има такова споразумение между Швейцария, Германия, Швейцария и Обединеното кралство, ние имаме стратегия да прилагаме принципа на чистите пари. Тези две споразумения имат следното общо. Става дума за споразумение за, в е, данъчната област 35% е, е, се налага като данъчна ставка за облагане – с цел да се освободят активите при източника. Това е една окончателна ставка, данък върху капиталите и дивидендите. И тук вече е, материята е по-широка, отколкото само облагането на спестяванията. като граждани на Европейския съюз, целта е гражданите на Европейския съюз и други страни да не е, бягат от плащането на данъци в собствените си страни. Съответно, имаме споразумение именно да се облагат сумите в страните по происход. По въпроса за Гърция. Гърция също е заинтересована да сключи подобно споразумение с Швейцария и ние е, винаги сме заявявали, че сме готови да дискутираме въпроса с всяка държава, която има интерес в това отношение. Ние нямаме никакви интереси да е, улесняваме отклоняването на средства. Разбира се, е, подобни споразумения ще дадат възможност и да се преодолеят проблемите от миналото и да се глед, обърне поглед към бъдещето. Може би е, госпожа председателката на Комисията по външна политика може да говори също. Благодаря, дами и господа. Също много се радвам, че днес след обяд можем да обменяме мнение. Е, искам да се спра ясна въпроса за това къде виждаме място за едно по-добро сътрудничество между Швейцария и Европейския съюз. Първо искам да почетая, че нашата комисия по външна политика в Националния съвет а, интензивно, редовно се занимава с европейска политика. Европейската политика е един от нашите абсолютни външно-политически приоритети, който ние следваме виждам две възможности за едно още по-тясно сътрудничество между Швейцария и Европейския съюз. Е, и както каза нашата президентка, това сътрудничество вече е много тясно и интензивно. От една страна, е, пред Швейцария има различни економически пречки, тъй като формално Швейцария не е част от единия вътрешен пазар, не е част от митническия съюз, има собствена валута и така нататък. Въпреки, че имаме интензивен економически обмен, както чухме току-що, 60% от нашия износ е за Европейския съюз, 80% от вноса е от страни от Европейския съюз а, успяхме да се споразумеем за отваряне на някои е, сектори. Има други сектори, в които също можем да се стремим към такова реципрочно отваряне, за да може това да бъде от полза както на Европейския съюз, така и на Швейцария. Е, другата сфера, в която би могло да има по-добро сътрудничество, е е в областта на външната политика в сътрудничеството с трети държави, най-вече в кризисни е, е, региони, където работим заедно с Европейския съюз и в рамките на международни организации е, но тъй като Европейския парламент има нова и по-демократична роля, мисля, че трябва да засилим сътрудничеството между самите парламенти на, на Европейския съюз и на Швейцария. Това сътрудничество вече започна с размяна на делегации от двата парламента но аз мятам, че такъв обмен може да бъде ценен принос за това да подобрим взаимното разбиране помежду ни. Забравих да отговоря на въпроса за процеса за мобилността. Ние сме е, участници в шенгенското пространство, подписали сме споразумението от Дубли. Швейцария е, заема позиция, която е близка до тази на мнозинството от страните членки. Тоест, не сме за никоя крайност. Данжан, президенте de la Sottocommissione Sicurezza e Difesa. Madame la Présidente, vous avez rappelé... Госпожо председател, вие казвате, че поемате много често ролята на посредници в е, моменти на криза и конфликти, включително на европейската е, територия. Споменахте Балканите, говорихте за Кавказ, там също са много деликатни нещата и имам два въпроса. Първо, какво смятате за възможността да се постигне споразумение между Русия и Грузия? в е, Женева шансовете за сега остават много малки. И второ, е, по отношение на Балканите, вие можете да бъдете удачен посредник. Как, е, как точно работите с Европейския съюз и с техните дипломати, с нашата диплома. Имате специални канали, които предоставяте да ползват европейските депутати? Как точно на практика става това посредничество? Чека. Благодаря на господин Данжан, господин Луначек. Мадам Калмирей, е, bienvenue de Госпожа Луначек, добре дошла от името на групата на Зелените. Сега ще говоря на немски. Kollege Svoboda, nämlich aus Österreich. Und sowohl als Österreicherin ще говоря на немски, тъй като съм австрийка. И като австрийка и представител на зелените също бих се радвала, ако Швейцария се присъедини към Европейския съюз. За сега само си оставам с желанието. Не разбирам защо в Швейцария има толкова много хора, които нямат право на глас, но за това пък имат право да плащат но това е тема на друг разговор. Ще се спра върху няколко въпроси от външно-политическо естество и след това ще говоря за банковата тайна. Вече говорихте за Западните Балкани. Оценявам ангажимента, поет от Швейцария в този регион, най-вече в, рамката, в рамките, извинете, на мисията Еолекс. В Швейцария има голяма косовско-албанска общност. Проблем, с който често се сблъскваме в Европейския съюз е, че Косово все още не е признато от всички европейски държави, дори от такива, които имат косовско мълцинство. Какви са според вас възможностите за извършването на малко повече работа за убеждаване на останалите пет държави, които все още не са признали Косово. Вторият ми коментар е свързан с Южен Кавказ. Колегата Данжан вече постави въпрос за него. След конфликта в Русия, Грузия, много високо оцених сътрудничеството ни с един швейцарски експерт. Той представи доклад, в който се спря върху предисторията на подобни въоръжени конфликти. Той изтъкна, че в общуването между определени държави още преди избухването на конфликт има признаци за агресия и враждебност. Какви са според вас възможностите за решаването на конфликта в Южен Кавказ? И сега ще се спра върху банковата тайна. Споменахте, че Швейцария иска да изиграе ролята на пионер в тази област, например чрез закона за изпирането на пари. Заявихте, че нямате интерес в Швейцария да се натрупват активи на лица, избягнали заплащането на данъци в собствените си държави. Но гръцкото правителство наскоро публикува цифри, според които 200 милиарда евро притежание на гръцки граждани се намират в швейцарски банки. Това е сума, която не е обложена с данъци в Гърция говорихте за възможностите за сключване на споразумение с Гърция в тази област. Гърция също се обявява за това, но ще мине доста време, докато се сключи такова споразумение. Какви са според вас възможностите още преди сключването на подобно споразумение? Тези средства, които по всяка вероятност не са обложени с данъци, и са внесени в сметки в швейцарски банки, да бъде обект на мерки за освобождаването на активите. Благодаря. Grazie onorevole Lunacek. La parola all'onorevole Rubik. Председателят, благодаря на госпожа Луначек. Думата има господин Рюбик, заместник председател на делегацията за връзки с Швейцария. Благодаря. Благодаря на госпожа президента за това, че е днес сред нас. Извинявам се от името на господин Гелер, който днес не може да е тук. Много е важно в областта на двустранните отношения постоянно да се опитваме да ги придвижваме напред. Със своите 26 кантона и трите си официални езика, Швейцария в продължение на много години вече успешно работи в Европа. Европейският съюз пък има 27 държави членки и 23 официални езика. Мисля, че можем да научим доста неща от Швейцария, например по отношение на данъка добавена стойност. Системата за ДДС в Швейцария е много съвременна, много прогресивна. Можем да се получим от Швейцария и като разгледаме мерките, които тя предприе за оздравяването на ОБС. Със сигурност страната може да ни послужи за пример в тези области. Благодаря ви също и за това, че продължавате да поддържате контакти с Иран, най-вече с онези сили, които изиграват положителна роля там. Благодаря ви, че застанахте на неутрална позиция. Никога не е добре да се правят общи осъдителни оценки. По-важно е да се предприемат положителни стратегии за реализирането на правата на човека. В областта на енергетиката мисля, че би било добре Швейцария да се присъедини към Европейския регулаторен орган. Европейският регулаторен орган гарантира ефективното използване на европейската мрежа за пренос на енергия. Мисля, че и капацитета за съхраняване на енергия в Швейцария е един допълнителен стимул за поетапното извеждане от експлоатация на АЕЦ и по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници. Би било добре Швейцария да предприеме изтъпки в посока на програмата Erasmus Mundus. Трябва да се засили сътрудничеството в тази област – вече сме водили немалко разговори с вас. Радваме се, че и днес имате възможност да се обърнете към нас и очакваме интензивно и добро сътрудничество с Швейцария. Председателят благодаря на господин Рюбих и господин Сола Франк. Е, благодаря и добре дошла, госпожо е, президент. Първо да ви кажа и аз добре дошла. Много се радвам. Много се радвам, че аз присъствах в учредяв... на учредяването на работната група кът... и предружава госпожа Аштън. Тогава успях да видя какъв положителен принос е дала вашата държава в борбата срещу прането на пари на режима, на бившия режим от Тунис. Мисля, че вие давате много конструктивен принос. Съжалявам, че закъснях за това заседание, имах други ангажименти, но тук искам да кажа, че е, Швейцария е един много ангажиран партньор на Европейския е, съюз и мисля, че трябва заедно да работим за решаване на световните проблеми, за економически растеж, за борбата с тероризма, организираната престъпност, при решаването на конфликтите и търсенето на мирни решения, например в Колумбия. Колумбия. Е, тъй като Швейцария е доказала своята ангажираност в борбата с тероризма. Когато казвам това, имам предвид опазването на околната среда, опазването на природните ресурси, области, в които Швейцария има отлични традиции. Бихме могли да се сътрудничам също и в областта на сигурното енергоснабдяване и така нататък. Швейцария е част от шенгенското пространство. Ние заедно работим по въпроса с демографските промени, по зелената книга на комисията. С тези думи исках да засвидетелствам взаимното уважение и приятелския дух, в който работи. Трябва да се концентрираме върху това ако при кандидатури за определени постове в международни организации, да не издигаме конкуриращи се кандидатури. Спомням си, когато за един и същи пост кандидатствах един швейцарец и един бивш е, е, министър от Белгия, три европейски, три страни членки на Европейския съюз гласуваха за швейцарската кандидатура. Искам във всеки случай да ви благодаря, госпожо президент, за усилията, които вашата страна полага и за това, че подкрепя нашите усилия. Благодаря на колегата Села Франка и господин Шваб, последен в дебата. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на госпожа Калмирей за посещението при нас в парламента. По този начин вие доказвате, че парламента вече е поел пълноправната си роля на законодател. Комисията по външни работи отдавна работи с Швейцария, въпреки че тя не е членка на Европейския съюз. Мисля, че това е една твърде политическа, бих казал, комисия, за да говорим за някои двустранни проблеми между Швейцария и някои страни от Европейския съюз. За това бих се радвал, госпожо Калмирай, ако още веднъж ни посетите и то посетите други комисии, за да говорите с тях за други теми. Аз казах, е, вие казахте, че Швейцария не е част от един европейски пазар. Мисля, че това е едно доста смело изказване, е, защото ако видим какви са економическите връзки, мисля, че с пълно право можем да твърдим, че Швейцария е един от най-активните играчи на един европейски пазар, за което ви поздравявам, госпожо е, президент. Надявам се това да остане така за в бъдеще, дори още да се засили. Мисля обаче, че от тези економически връзки се явяват и политически задължения, които са свързани и влекат след себе си съответните трудности в условията на една паряка демокрация. Но мисля, че Швейцария е част от един вътрешен пазар и този факт трябва да бъде подкрепен и политически. Благодаря ви много. Благодаря на господин Шваб и нека да оставим достатъчно време на е, е, госпожа Калмирей да отговори на въпросите. Заповядайте. Е, Ще започна с политиката за мира и посредничеството. Питахте ме как оценяваме отношенията между Грузия и Русия. Мога да кажа, че ние сме посредници, действаме обективно между две страни в процеса, посредничим за присъединяването на Русия в ОССЕ. Qui soit neutre sur le plan du statut като е, работим главно и по въпроса за статут статута. И като си има предвид трудностите, нашата работа на посредници е много сериозна. Ние бяхме помолени да бъдем посредници от е, двамата участници в е, процеса. И нашата политика е, че ако и двете страни не се обърнат към нас, ние не се съгласяваме да се ангажираме. Аз лично познавам добре и едната, и другата страна. Не мога да давам политически коментари, защото именно защото сме посредници. Надявам се, че ще постигнем достатъчно задоволителни е, резултати, а не само компромиси, които няма да са по вкуса нито на едните, нито на другите. По този начин ще дадем възможност Русия да влезе в СТО. В отново да кажа, ние работиме като посредници единствено ако и двете страни са съгласни да правим това. Когато има конкретни резултати, ние информираме и Европейският съюз. Специално по случая с Русия, Европейския съюз е ангажиран е, в преговорите за присъединяване в СТО. В другия случай Армения и Турция също имаме връзки с Европейския съюз, но там задълженията са ни само чисто информативни. Ние работим по мандат на двете страни. А що се отнася до Косово и Балканите, участваме в EOLEX, в КАФОР участваме също. Всъщност това е единствената страна, където Швейцария разполага армия. И е, Косово е, около 200 души, 200 войници сме изпратили там. В е, ЕОФОР участваме в е, Босния, в Босния с много по-малък военен контингент. За нас Косово е много важно. Вие подчертахте, госпожо, защото е, действително има и граждани на Косово в Швейцария и ние бяхме е, първите, които е, настояхме на е, принципа първо да се дава статут, а не да се налагат изисквания. изисквания. Е, сигурно ще ни кажете, да, добре, но Косово не винаги не спазва е, правата на човека по наши стандарти. Това определено е така, но ние имаме е, вече е, с кого да разговаряме и Европейския съюз има съответно с кого да разговаря там, което е едно предимство пред е, предходното положение, което беше напълно неустановено. За банковата тайна 200-те милиарда, които са излезли от Гърция, не е задължително да са влезли в Швейцария. И не всички пари по света са в швейцарските банки. Готови сме да започнем дискусии с Гърция те също са, имат интерес да направят споразумение за данъчно облагане при източника, както имаме споразумение с Германия и Обединеното кралство. А, освен това, ние можем да сключваме такива спогодби не само с страниченки на Европейския съюз, а всеки, който се интересува процеса на интеграция. Благодаря, господин Руми, Рубик, за това, за коментара, че интеграцията, която се случва в Европейския съюз, е, е именно същия процес, който позволи създаването на Швейцария като суверенна държава още е, в 19 век. От 150 години съществува швейцарската валута и нашата държава малко по малко отдаде правомощията си на федерални ниво и именно е, подобен, сходен модел на интеграция се развива и в Европейския съюз. Е, в е, системата и на ротация на председателствата в Европейския съюз е много сходна на системата на ротация на председателствата в съвета в Швейцария. А по отношение на въпроса за енергетиката. В тази област ние в момента договаряме с Европейския съюз споразумение за електричеството, по-точно за е, преноса, за стабилността на доставки от нови източници. Ние сме така ключов възел от е, този трансфер от е, север към юг. И отново Швейцария има интерес да сключи това споразумение. Но сключването на едно подобно споразумение бе забавено чисто институционални въпроси. Някой тук е, коментира, господин Шваб, е, че Швеция не е член на вътрешния пазар. Така е, но ние имаме достъп е, по отрасли. Отраслите, които се покриват от определени споразумения. Нямаме общ Да, достъп. Именно имаме този достъп с двустранните споразумения. Имаме възможност да участваме в общия пазар само в областите, които се покриват от споразуменията, примерно за фискални договорености имаме, имаме договорените от Дъблин за митниците, за някои области от селско-стопанския пазар също, но нямаме общ достъп до общия процес. Ние не сме член на Европейския съюз и именно с тези двустранни споразумения работим, като не може да си представяме че автоматично ще има един такъв общ достъп и съответно ние ще се съобразим с законодателството. Това се прави при гаждането на законодателството в областите, където има двусредни, двустранни споразумения. А в области в някои области вече става твърде сложен целият процес на управление, с специализирани комисии и така нататък. Така че в момента проучваме тези институционални въпроси с Европейския съюз, с Европейската комисия. Ние с господин Барозо постигнахме споразумение да имаме един общ и координиран подход, т.е. да сложим всичко всички въпроси на масата, включително институционалните, и да ги е, да преговаряме по тях в един общ пакет, трети пакет за споразумение с Швейцария, двустранни споразумения. То, е, за Швейцария възможността да има привилегировано партньорство с Европейския съюз, вие сте ни първия економически партньор, е, за нас е, ние сме, имаме интереси да засилваме това е, сътрудничество. Трябва да динамизираме тези двустранни споразумения, а това не е никак просто. Нито за Европейския съюз, нито за Швейцария. Но така или иначе имаме желание да бъдем конструктивни. А, що се отнася до съседските взаимоотношения, има, разбира се, и проблеми в такива взаимоотношения, но има и работни групи, които търсят чисто практически решения. Съществуват именно такива тристранни работни групи. И въпросите за решаване, възможността за решаване ще бъде, на тези проблеми ще бъде намерена. Примерно, за Швейцария е много трудно да действа, примерно, на френска италианска територия, защото има съответни пречки именно по, на, е, по, в, в областта на свободното придвижване. Швейцария с референдум бе прият принципа за свободно движение с съответните придружаващи мерки, които дават въз... гаранции, че хората, които идват от Европейския съюз и работят в Швейцария, ще имат същите заплати и същите условия на работа, за да няма дъмпинг по отношение на заплатите, но разбира се, има трудности. При вас със сигурност има и сходни трудности. Но положението на Швейцария е съвсем специфично, защото огромен брой емигранти идват и се установяват в Швейцария. Около 4 е, хиляди на месец е, идваха в един момент. Е, от всички страни членки в момента идват стотици хиляди. Ние сме отворени, но мерките, които бяха приети, когато се приеха изпразуменията за свободно движение, са много важни, за да може да бъдат приети от обществеността именно тези споразумения. Разбира се, а, има и съображения за това да няма конкуренция, която нарушава правата на локалната работна сила. Но във всички партньорства ние сме много конструктивно настроени Поставяме всички въпроси на масата и се надяваме с чисто конкретни мерки ще можем да ги решим. Сега, ако мога да дам думата и на колегата. Благодаря. Аз също веднъж искам да почетая, че както за страните членки на Европейския съюз, така и за Швейцария, предизвикателствата в глобален мащаб са едни и същи. За това би трябвало да е от всеобщ интерес е, заедно да се обърнем към тези предизвикателства. Е, знаем, че имаме общи интереси в различни региони, от Западните Балкани през Северна Африка до Южен Кавказ. Ние не делим е, Възоснова на нашата традиция, нашата история, културно многообразие, различните езици, които се говорят в нашата държава, на тази основа ние споделяме европейските ценности и се стремим към а, интензивен обмен на мнение с е, Европа. В е, Швейцария също преживяхме е, криза с дълга и с един балон, който се спука много по-рано в средата на 80-те години множество банки трябваше да бъдат спасявани от държавата и кантоните, което доведе до увеличаване на дълга на обществените, на публичните бюджети. Ние успяхме отчасти да се справим с а, тази ситуация, изработвайки редица пакети за економии е, и един закон, така наречената данъчна спирачка, приета на а, референдум. А, този закон имаше за цел да не прави така, че да не може едно поколение да похарчи всички пари от бюджета, а следващото да трябва да ги връща. Тоест, е, че трябва да се борави по съответния начин с обществените средства, за да може да не се задълбочава данъчната спирала. А, още нещо, от което Швейцария е, е пряко засегната, а именно факта, че много европейски държави изпитват затруднения със своя държавен дълг. Мисля, че по този въпрос също можем да обаменяме опит. Де Юре Швейцария не е част от а, един европейски пазар, но де-факто е много тясно свързана с него. А, 1 милион и 100 хиляди милион европейци живеят в Швейцария, 400 е хиляди е, швейцарци в страни от Европейския съюз. Тоест този обмен се осъществява и в ежедневен план, и в един чисто човешки е, мащаб. Ежедневно хиляди граждани преминават границата между Швейцария и Европейския съюз. Аз също искам да ви благодаря за вашия за проявени от вас интерес. Надявам се на конструктивен диалог и на парламентарно равнище между парламента на Европейския съюз и швейцарския парламент. Благодаря ви. Мисля, че съвсем спокойно мога да кажа, че всички колеги бяха много удовлетворени от размяната на мнение с вас и от отговорите ви. Ще направя кратък коментар, показаното от госпожа Маквалдер и господин Шваб. Днес проведохме разисквания, резултатите от които допълват резултатите от дебатите в други парламентарни комисии. Там обсъждаме различни въпроси от двустранен интерес, например в областта на транспорта, опазването на околната среда и други. Днес се опитахме да обхванем всички тези области от взаимен интерес. Външните отношения обхващат, разбира се, не само областите, по които са сключени двустранни споразумения. Председателят на Европейския парламент, господин Бузек, посети вашата страна. Той се срещна с ръководителите на работни групи, занимаващи се с определени аспекти от двустранните споразумения. Но мисля, че си струваше нашата комисия да разгледа всички тези области заедно. Благодаря ви много, че бяхте тук с нас. Пожелавам ви приятно пътуване до дома. Надявам се много скоро да се видим отново. Eh, abbiamo eh, dieci minuti di attesa perché... Трябва да изчакаме още 10 минути. 4.30 ще започнем гласуването. И така ще направим 10 минутна почивка. И ще се видим отново в 4.30. Моля, бъдете точни. Vabbè. Bene, allora sono le 16.30, quindi possiamo dare inizio al nostro... Председателят и така, часът е 4.30. Започваме с гласуването. Di consentirmi di cambiare la sequenza della votazione perché la collega Macovei non è eh, presente. Искам да ви попитам дали не е възможно да променим порядъка при гласуването, тъй като колегата Маковей все още не е тук. Ако не възразявате, ще започнем с последния текст, който предстои да се гласува. Тоест ще започнем отзад напред и така ще дадем възможност на госпожа Маковей да присъства, когато се гласува нейният текст. И така ще започнем с точка 10. Подкрепа от страна на Европейския съюз за Международния наказателен съд. Отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите. Докладчик е господин Крайсл Дьорфлер. 62 е оттеглено, 63 и 64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 Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но не съм сигурен. Нека проверим електронно. 68 изменение. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 21 срещу 14 приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 и 74 са оттеглени. Електронно гласуване по 72. Моля, гласувайте. Eh, sempre qualcuno non vota con la scheda inserita, ma comunque chiudiamo. Някои гласува, са гласували без карта. Край на гласуването. 22 срещу Отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но не съм сигурен. Електронна проверка по 77. Моля, гласувайте. Е кюза. Край на гласуването. Приема се. 78. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 79 е оттеглено. 80. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 81. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 1. За, против, въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека проверим. Електронно гласуване по 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 против, въздържали се, прие, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 е оттеглено, 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 и 118 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 119 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 електронно гласуване. Извинете, 122. Електронно гласуване по 122. Моля, гласувайте. Qualche volta dorme anche Omero. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Отхвърля се. 127. За. Против. Въздържали се. Приема се. 128. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 130. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 и 133. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не съм сигурен обаче. И така, електронно гласуване по 132 и 133. Моля, гласувайте. Chiusa la Край на гласуването. Е, е апровато. 31 а 26. Guardano meglio. Приемат се. Компромис 8 за, против,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 150 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но предпочитам да направим проверка. Електронно гласуване по 156. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против,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 Край на гласуването. Приема се, но с много малко мнозинство. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 с устно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 195 за, против, въздържали се. Проверка по 195. Моля, гласувайте електронно. Кюза ла votazione. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. За. Против. Изменение 200. За. Против. Въздържали се. Приема се. 201. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По кое изменение искате проверка? По 201. Електронно гласуване по 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 202. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 203. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 204. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 1.7 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Искате ли проверка? Добре, Електронна проверка. Край на гласуването. Да, приема се. 216 за. Няма гласове за по 216. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 217 за против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се. Не съм сигурен. Ще проверим електронно. 221. Моля, гласувайте. Е, Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Въпреки проведената пропаганда от моята група. Едно наклонена черта две за, против, не вдигате ръка, за това трябва да направим проверка по едно наклонена черта 2. Моля, гласувайте. Ако не вдигате ръка, ще изгубим повече време. Край на гласуването. 61 на 1. Като че ли нарочно изискахте тази проверка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 Приема се. Господин Уотсън, имате думата. Искам да попитам колко членове на НП присъстват тук в залата и колко от тях имат право да гласуват. Може би гласуват повече хора, отколкото са тези, които имат право на глас. Председателят. можем да ви отговорим на въпроса или по-скоро устройството за електронно гласуване веднага може да ви отговори. В момента не можем да установим никаква нередност. И така гласуваме по 17 за, против 17 против. Отхвърля се но все още не сме гласували по 16. Гласуваме по 16. За, против, въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, приема се. 19. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 18. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. 24. За, против,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 въздържали се, приемат се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приемат се. 34 за, против. Мисля, че се отхвърля. Нека проверим. Електронно гласуване по 34. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. 35-36 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 44-то изменение за, против. Не съм сигурен за резултата. Гласуваме електронно по 44. Край на гласуването. 31 на 31. Отхвърля се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5-2 за, против, въздържали се, приема се. 5-4 за, против, въздържали се, приема се. 5-5 за, против, въздържали се, приема се. 5-6, извинете, 5-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 изменение. Гласуваме електронно по 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против. Трябва да проверим електронно по 61. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по становището на Комисията за правата на жените. Параграф 1. Не, поправя се председателят. Параграф 6. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 7. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила А. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Точка Б за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка С латинско. За, против, въздържали се, отхвърля се. Всички останали вече са включени в гласуването. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте.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 Докладчикът не е тук, но няма какво да обсъждаме, за това направо ще пристъпим към гласуване. Аванти, аванти, не манкан 10. Parere Peyon, mancano ancora 6 voti. Vabbè. Липсват ни още 6 гласа. Ако не искате да гласувате, прекратяваме гласуването. 50 гласа за, 3 против, 1 въздържан се, приема се. Сега ще гласуваме споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците от въздушни преводачи. Изменение едно за против въздържали се отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля гласувайте. 51 8, е апро... 51 за 8 против. Поздравяваме докладчика. Ще, сега ще дам думата на заместник председателя Паска. Okay, let's uh, move along and... Председателят, нека продължим работа. Бих помолил у нези, които имат някакви други ангажименти, да напуснат залата. Преминаваме към препоръките към съвета, комисията и Европейската служба за външни действия относно преговорите във връзка с поразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. Докладчик е господин Лисек. Господин Лисек, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, няма да отнема много ценното ви време. С голямо задоволство ще отбележа, че е, не постъпиха само 59 изменения. В някои случаи е, много от тях се припокриваха и, или почти или изцяло, дори дословно. Затова смятам, че разполагаме също малко време, през което ще можем да изработим окончателно предложение. Още от сега искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за подкрепата. Измененията не променят посланията на препоръката. Някои изменения отиват дори по-далеч от това, което бях заложил първоначално в препоръката. Най-вече се признават усилията на Грузия в борбата с корупцията в много по-голяма степен, отколкото в първоначалното ми предложение. Радвам се, че когато говорим за Грузия, винаги говорим за цялото комплексно положение за окупацията на Абхазия и Осетия, защото тези два региона на практика са окупирани. И още един политически въпрос. Русия е признала Абхазия и Южна Осетия за независими държави. Още веднъж благодаря за измененията. и за това, че те не поставят под въпрос основната линия, която застъпват е, препоръките. Измененията от господин Файон от групата на социалистите и демократите е, във връзка с това изменение Искам да кажа, че наистина има някои дефицити в Грузия, най-вече по отношение на правосъдието, собствеността на медиите, независимите медии, достъпа до информация, но веднага искам да кажа, че смятам, че е напълно възможно да постигнем компромис по тази тема. Е, готов съм да работя с всички докладчици в сянка, както и с е, а, вносителите на измененията. Мисля, че ще намерим при всички положения компромис. Е, Мисис Файон, плиз. Hvala lepa, gospod lepa tudi um, kolegi poročevalcu Lizaku. Najprej seveda благодаря на докладчика господин Лизек. Първо, позволете ми да ви поздравя за изготвянето на този доклад. Не е голям броят на измененията, само 59. Вероятно е да можем да очертаем компромиси. Проявявам готовност за разработването на такива компромиси. В текста се изтъква големият напредък, постигнат от Грузия. Дори и онези изменения, които са с малко по-критична насоченост, не са насочени срещу Грузия. В никакъв случай не се обявяваме срещу страната, а просто искаме в още по-голяма степен да се доближи до европейските ценности. Както докладчикът, така и ние неведнъж сме изтъквали, че Абхазия и Южна Осетия трябва да бъдат интегрирани в Грузия. Според нас, формулировката «окупирани територии» е подбрана съвсем съзнателно. С нея целим да отправим сигнал към Грузия. Обявяваме се за промени в структурите за опазване на сигурността и за ненасилие. Моите изменения визират укрепване на съдебната система, по-конкретно укрепване на нейната независимост. В Грузия са проведени важни съдебни реформи бе създадена специална работна група, бяха ускорени процесите на реформиране на съдебната система. Въпреки това има още какво да се предприеме, особено с оглед на независимостта на съдебната система. Ще продължим да проявяваме или по-точно в Грузия се проявява нулева толерантност и по отношение на по-малозначими деяния. Затова немалко са лишените от свобода. Поради това в местата за лишаване от свобода се наблюдава пренаселване, не са съразмерни и размерите на постановените наказания лишаване от свобода. Разполагаме с информация за това, че все още се оказва натиск върху върху журналистите. Те не могат свободно да упражняват професионалната си дейност, оказва се натиск и върху практикуващите юристи. Не всички могат свободно да упражняват професията си. някакъв законодателен акт в Грузия не се предвижда защита от дискриминация трябва да направим повече за преодоляването на дискриминацията. Имам предвид дискриминацията на работното място. Като всички останали европейски демокрации, Грузия също така трябва да уважава свободата на средствата за масово осведомяване. Те трябва да имат възможност свободно да упражняват своята дейност. В тази област в Грузия са прияти важни законодателни актове, въпреки това все още не можем да говорим за свободен печат. Не можем да говорим за свободен печат, тъй като страната продължават да се водят съдебни производства срещу журналисти. Стига се дори и до убийства на журналисти. Това бе моето становище за внесените изменения. Готова съм да продължа разговорите, в това число и с докладчиците в сянка, за да можем да разработим компромиси. Благодаря на колегата. Следващият оратор, госпожа Николай. Искам да поздравя докладчика. Действително работихме в добро сътрудничество от първия момент на представянето на доклада. Имам няколко е, коментара. Първо, е, докладът е добре балансиран, подходът е правилен. Е, факт е, че Грузия се справя най-добре и е сред най-добрите в източното партньорство. Аз лично съм за процеса на интегриране. Мисля, че е реалистично да се използва тази дума за нашите отношения. Мисля, че преразгледахте параграф 1. Предлагам ви да погледнете моето изменение, свързано с текста за независимостта на региона. Ако искаме да облегчим положението там, и да получим съществени резултати, трябва да търсим за засилване на сътрудничеството с Русия, за да искаме нормализиране на положението в региона. Също е, възможността за по-задълбочено сътрудничество се съдържа в е, изменение 15 – Готови сме да търсим компромис по този текст. Приветстваме изменения 5, 35 за диалога с опозиционните партии. Смятам, че Грузия трябва да засили този диалог, да даде възможност за реален плурализъм. Също темата за независимостта на съдебната система. Доклада заслужава да бъде огледан от всички страни и заслужава нашата подкрепа. Благодаря. Благодаря, госпожа Луначек. Thank you, uh, President. I also, on behalf of the Greens EFA Group, I would like to thank... Благодаря и аз от името на Зелените искам да благодаря на докладчика. Смятам, че той представлява добра основа. Благодаря и за желанието да седнете с нас и да обсъдим измененията. Смятам, че ще можем да постигнем споразумение за повечето от тях. Особено много ми харесва, че Продължава да се говори в доклада за интеграция между Европейския съюз и Грузия, макар и да не знаем докъде ще стигне този процес и не е доклада е място, където ще го дефинираме. Но е ясно, че става дума за политическо свързане, социална и економическа интеграция. И е важно именно тези тези да останат. Също съм съгласна с онези, което коментира, че Абхазия и Южна Осетия трябва да бъдат наречени окупирани територии. Този въпрос се повдигна вече няколко пъти. И измененията ми са в тази посока, именно да се дефинира малко по-точно. Примерно Русия подкрепя и економически и политически. So I'd like not just to конфликтите, които нарушават споразуменията за прекратяване на огъня. Та, затова подавам тези изменения, за да покажа на практика какво означава това окупирани територии. Също подавам изменение за това да се сложи името на Осетия, такова каквото се използва в Грузия, ако мога да го произнеса правилно. Таня Файон и част от моите изменения прокрадват и тезата, че макар, че има много положителни промени в много области, все още липсва реално приложение. Остават още въпроси, по които трябва да се работи. Знам, че за грузинското правителство е трудно да приеме тази теза, но ние, като европейски граждани, сме в дълг на гражданите на Грузия да обърнем внимание именно на тези неща. Таня Фаян говори в едно от измененията си именно за нападения от полицията върху адвокати. Именно ние трябва да се занимаем с такива случаи, да търсиме, да искаме от властите да разследват тези случаи, да направим така, че полит... политическата власт да не се намесва. Това е съображението за подаване на някои от тези изменения. Свободата на медиите също много трябва още да се прави. Е, подкрепата за гражданското общество. Много положително съм настроена и се надявам, че ще постигнем съгласие. Изменение 32 е проблемно. Така, чисто в исторически план трябва да отчетем, трябва да споменем, че е имало предложение преди 2008 година, преди всъщност Русия да влезе там с военните си сили, което не е било прието от Саакашвили. Мисля, че добре е да засегнем именно тези аспекти е, от преди е, руската окупация. Надявам се, че ще постигнем съгласие и очаквам с е, нетърпение предложенията за компромиси и преговорите. Благодаря. Děkuji, pane předsedo. Благодаря, господин председател. Аз съм малко изненадан от изказванията на някои колеги, когато те говорят за окупирани територии. От друга страна, обаче, е, те много настоятелно се борят за така нареченото свободно Косово. Ако разгледате измененията, например изменение 1 на колегата Ландсбергес, ще видите, че в него пише, че Грузия е европейска държава, която успешно изгражда демокрацията. Същия автор в следващото си изменение твърди, че а, ислямски територии също са и трябва да останат част от Грузия. Това са две противоречиви а, изменения. Мисля, че християнството и исляма имат общи корени. А, когато твърдя, че а, Грузия е християнска държава, след което казвам, че там трябва да има ислямски територии, някакси логиката се къса. В Грузия аз виждам проблема че в Грузия се прилагат и съществуват норми различни от тези в Европейския съюз. Нещо подобно е ситуацията, когато говорим за човешките права в Албания и сравняваме с прилагането на нормите в Европейския съюз. Тук обаче забравяме, че Грузия има и съседи. И защо не говорим за отношенията между Грузия и Турция, между Грузия и Армения. И защо не говорим за това в нашата резолюция, въпреки че тези отношения са важни. След като водим преговори за сближаване между съответната държава и Европейския съюз, трябва в хода на преговорите да решим въпроса за отношенията, мирните отношения с съседите. Хубаво е, че тук е, има 30 изменения във връзка с съотношенията с Русия. Изобщо не искам да коментирам дали въпросните територии са част от Грузия или не, защото Грузия в миналото се беше обърнала към Русия беше помолила за помощ, за да предотврати конфликт с Турция и в такъв случай можем да твърдим, че Грузия е част от Турция. Защо за какво говорим? Мисля, че трябва да прилагаме едни и същи критерии за държавите от източното партньорство. И когато говорим за Грузия, трябва да прилагаме винаги една и съща мерна единица. Dziękuję bardzo. Ja zwykle e, zachowuję to zresztą także. Господин Ковал. Винаги съм се изказвал положително за събитията в Грузия. Ще направя същото и днес. Бих помолил докладчика за два коментара. Първо, как оценявате съотношението на силите между опозицията и управляващата партия. Мисля, че този въпрос е от ключово значение за цялата политическа система. Разбира се, не можем да поставяме под съмнение успехите постигнати от Грузия, например по отношение на економическото развитие или отношенията с Европейския съюз. Но съвсем друг въпрос е развитието на политическия живот там. Това е първият ми въпрос. Вторият. Доколко Гърция, Грузия, извинете, е решена да поеме по прекия път на преговори. Установявам и известна сдържаност от европейска страна. В резултат от това по-скоро е по-малко вероятно Грузия да разполага с перспектива за членство перспективата за членство реален процес ли представлява или е просто една декларация, която никога не е била претворена в реалност по политически причини? Председателят, благодаря. Госпожа Ойланд, аз се присъединявам към колегите, които отправиха поздравления към докладчика. Ако мога да добавя нещо към казаното. Ако разгледаме е, въпроса за това колко е важен докладът по отношение на ситуацията в Грузия, той е, трябва да е, насърчава и партиите в опозиция да приемат европейската перспектива, защото тук говорим в края на краищата за възможностите за свободна търговия. Това е от което имат нужда тези страни да търгуват с Европейския съюз. Така че трябва да насърчаваме политическите партии, политиците в Гърция да продъл... в Грузия, извинете, да продължават с реформите и да се доближават до европейските институции. Следващия ми въпрос е свързан с режима за облегчаването на визовия режим. В това отношение също в доклада се вижда ясна перспектива и според мен, ако гледаме текста като цяло, той може да има положителен ефект в е, региона и в съседните страни, да ги насърчава да следват успеха на Грузия. Например, най-близките им съседи, като Армения и Азербайджан. И последен коментар, свързан с окупираните територии и ролята на Русия. Аз лично бих била още по- настоятелно. Не само да кажем, че насто... Е, призоваваме Руската федерация да спазва международните си задължения и да се откаже от окупацията на Осетия и Абхазия, но и да настояваме Руската федерация да спази задълженията си. Dziękuję bardzo. Postaram się bardzo krótko, żeby nie zajmować Państwu czasu. Благодаря. Аз ще се постарая да бъда кратък е, в своето обобщение. Благодаря ви за е, коментарите и измененията. Смятам, че ще успеем да намерим време, в което да преговаряме за измененията. Също така съм убеден след днешния дебат, е, че ще успеем да намерим компромис. Господин Ковал зададе два конкретни въпроса. Аз не се чувствам в състояние да отговоря на тези въпроси, защото аз съм докладчик по темата. Втория въпрос, който зададохте, относно ръководителите на Грузия. Господин Ковал, подобно на мен, познава политиците и може би трябва да попита политиците как те виждат нещата, но аз съм съгласен с него. Съществува тази принципна оценка, че промените в Грузия вървят твърде бавно и че има още много нерешени въпроси. Затова в моя проект доклад е записано, че ще трябва да разработим обща позиция на всички политически групи, защото много от въпросите трябва да получат бърз отговор. Когато става дума за решимостта на Грузия за това до кога може да се изчаква и доколко могат да упражняват натиск европейските институции, е, можем да си спомним за 19 може да зададем тези въпроси на 19 октомври, когато е, е, грузинския министр-председател ще посети председател, извинете, на парламента на Грузия ще посети парламента. Тогава може да го попитаме за демократичното развитие на институциите в Грузия и така нататък. Съгласен съм с вас, че има много открити въпроси. Може да отправя множество упреци. Може би не толкова във връзка с последните избори, но с предходните два. А, имаше, знаете, мисии от наблюдатели на парламента. Госпожа Николай участва в тази делегация. При последните избори нямаше големи нарушения. И докато работих по доклада, посетих Грузия три пъти. Срещнах се с всички политически групи там, както с парламентарно представените групи, така и с извън парламентарните, с опозицията. Говорих и с младсинствата, и с е, представителите на германски, английски, френски фундации, с дипломатите на Европейския съюз и всички е, казваха едно и също. Е, посоката е правилна. в Грузия има демокрация партията на Сакашвили ще спечели изборите, ще получи две трети от местата в парламента, но това ще бъде резултат не от фалшификации и манипулации, а от това, че опозицията е слаба от това, че тя води вътрешни спорове. за поста, за кметския прост пост на Тбилиси. Имаше 10 кандидата. Много е трудно да а, се обедини опозицията пред това положение и това помага на партията на Сакашвили и нейните кандидати. Така че а, трябва да подкрепим Грузия в економическо, политическо и финансово отношение. Точно това се опитвам да кажа с а, доклада. Това е посоката, в която трябва да вървим и по този начин можем да дадем принос за демокрацията в Грузия. Now I move to the next, uh... Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Споразумението за асоцииране Европейски съюз с Украина. И преди да дам думата на господин Легутко, нека ви припомня три неща. Първо, че днес преди обед тук беше министъра на външните работи на Украина и ние разговаряхме с него. Второ, че по време на тази дискусия бе обявено, че Юлия Тимошенко е осъдена на 7 години затвор. И трето, искам да ви уведомя, че комисията Инта е взела решение да отложи гласуването си по доклада. Това е което исках да ви кажа преди да започнем обсъждането. Господин Лекотко, имате думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички колеги, които подадоха изменения. Около 140 изменения имаше. Те ни помогнаха за изготвянето на доклада, информацията и Предложенията бяха полезни. Няколко момента има, които трябва да обсъдим. И то в най-близко бъдеще. Но а, смятам, че постигнахме компром... добър компромис по няколко теми. Ситуацията в Украина е много динамична, променя се всеки ден, особено напоследък. Има и някои е, стъпки назад, но независимо от е, това и от някои недостатъци, аз съм убеден, че ние всички сме наясно колко е важна Украина за Европейския съюз и е, че е в наш интерес да не отправяме празни обвинения. Що се отнася до целите, между Европейския съюз и Украина няма разлика. Целта е да има добри отношения, да се изграде демократична, стабилна, преуспяваща Украина, която да спазва принципите на пазарната економика, независимостта на съдебната власт, защита на младсенствата. Всички тези основни, основни критерии за модерните конституционални демокрации. Както казах, споразумението за асоцииране е всъщност ключов инструмент. Той не е само по себе си цел за, европейск... за интегрирането на Украина. Тя има стремеж да стане член на Европейския съюз в края на краищата и за голяма част от украинските граждани перспективата за членство в Европейския съюз е твърде необходима като светлината в края на тунела. Затова това може да се постигне обаче само с последователни и неотменни реформи. Има такива, които в момента се извършват, има такива, които те първо предстоят да бъдат направени. Рамките, които предоставя споразумението за асоцииране, е ключово в, е, именно в създаването на климат за тези реформи. И като си има предвид всичко това, Искам да се върна и на уводните думи на господин председателя. Както знаете, днес не е най-добрия ден за нас и приятелите на Украина. Затова ни трябва малко време да поразмислим, да осъзнаем какво се случва, да помислим какъв курс да предприемем в най- непосредствено бъдеще. Имам среща с докладчиците утре и ще им предложа да отложим гласуването. Това се налага, за да бъдем по- благоразумни и да, да, да, да излезем с по-ясна позиция какво да направим по-нататък. Сега давам думата на колегата, който трябва да напусне залата и след това ще дам думата на господин Ковачев. Това е господин Шивиеч. Нека да кажа. Е, действително няма предсказуемост е, и това, което се случва, подкопава под, под компро, постигнатите компромиси, затова предлагам да отложим. Председателя, благодаря господин Ковачев. Uh, господин Ковачев, благодаря господин председател, благодаря на господин Легутко за предложението му. Мисля, че трябва да преобмислим компромисите си, най-вече компромис 2, 4 и 5, в светлината на информацията, която получихме днес. От друга страна, днешната новина не променя нищо във факта, че Както Европа се нуждае от Украина, така и Украина се нуждае от Европа. Но ние се нуждаем от една Украина, която зачита принципите на върховенството на закона, демокрацията и правата на човека. Не се нуждаем от една Украина, която се връща обратно към времената на тоталитарния режим. Надявам се, че ще можем да задълбочим връзките си с Украина. Това ще е от полза за украинските граждани, както и за демократичните ценности. Мисля, че за това задълбочаване на отношенията трябва да се възползваме от всички инструменти, с които разполагаме. Трябва да се възползваме от всички налични средства, за да върнем страната обратно по пътя на демокрацията. Днес към нас се обърна представител на Украина. Той се опита да убеди членовете на нашата комисия, че страната спазва всички демократични правила. Същевременно до нас достигна и новината за постановената присъда. Това бе много жалко, тъй като очаквахме от Украина именно противоположен сигнал. При всички положения Очаквам утрешната среща на докладчиците в Сянка. Също се обявявам в подкрепа на отлагането. Председателят благодаря. Още двама докладчици в Сянка ще се изкажат. Първият е господин Шулц. Искам също сърдечно да благодаря на докладчика господин Легутко той взе предвид повечето от нашите предложения за демокрацията и свободата на средствата за масово осведомяване. Господин Лекутко, вие споделихте, че трябва да си отделим повече време. Аз също съм за това да се отложи разглеждането на доклада. Трябва да си отделим повече време, за да разгледаме и компромис 5. Не бива преговорите да се водят под политически натиск. Не е задължително да ги приключим в края на тази година. Днес разговорът с външния министр, както и случилото се в Украина, ни доказаха, че трябва да направим точно обратното. Днес бе предприят акт, който наистина бе обиден за нас. Не съм уверен, че украинският министр е влязал тук в тази зала без да знае какво се е случило. Това съвпадение не е случайно. Напротив, към нас бе отправен сигнал, че в Украина опозицията е обект на преследване, че се цели нейното извеждане от строя. И като се има предвид това, мисля, че трябва да си отделим повече време. Я не разумим пану Шулцови. Аз не разбирам това, което казва господин Шулц. мисля, че във всяка държава е възможно съда да бъде повлиян от политически решения, може би в някои държави в много по-голяма степен, отколкото в Украина. Знаете какво предложи президента на Украина, а именно за економически престъпления никой да не бъде осъждан на лишаване от свобода. Но мисля, че цялото споразумение за асоцииране е добре подготвено. Липсват само някои технически аспекти. Говорим за газопровод, за електроенергия, В една резолюция също сме казали, че добре да има сътрудничество и с съседните държави, но по принцип въпроса за преноса на газ не е засегнат тук. Мисля, че с е, всичките 242 е, изменения във всичките 242 изменения трябва да видим и да ги те преразгледаме. аз искам да се присъединя към това, което казах множество колеги. А, мисля, че през последните седмици се опитваме да намерим решение на тази дилема с правовата държава и така нататък и нашето споразумение с асоцииране. Мисля, че украинската страна показва разбиране за връзките, които ние виждаме. Така мислехме, но днес се убуди, убедих в противоположното. Нещата в никакъв случай не станаха по-лесни. И това създава чувство за несигурност а, у човек, който е много заинтересован от по-тясната връзка между Украина и Европейския съюз. Ние знаем, че а, Украина е стратегически партньор за Европейския съюз. И стигаме до класическата дилема интереси срещу ценности и ще видим къде ще се пресекат линиите. Ще видим какво ще стане през следващите дни и седмици. Не знам какво ще стане. Примерно следващия вторник, е на следващото четене, ще видим какво ще стане. Предстои посещението на, на Янукович, което може би няма да може да се състои. Защо предстоят различни неща. Така че аз съм съгласен, че е, не трябва да вземаме прибързани решения, трябва да обмислим всичко на спокойствие. Не знам дали ще бъде възможно да проведем кратък дебат на пленарното заседание, госпожа е, Аштън е, да вземе становище по темата за Тимошенко. Можем да го направим и на заседанието през ноември в Страсбург, но мисля, че трябва помежду си да изясним и да обсъдим връзките и положението. Мисля, че тази сутрин ни дадоха ясни сигнали. Аз не мисля, че те правилно са разбрали значението на думата правова държава и значението на, на това понятие за европейската перспектива. Знам, че нещата не са изцяло завършени, но не за това става въпрос. Важно е посоката да е правилна. Ние за първи път имаме случай, който върви точно в обратната посока. В Молдова и в Грузия нещата далеч всички не са наред, но имам усещането, че се движат в правилната посока. Украина се движеше в правилната посока, но този случай, който нарушава принципните на правил, правовата държава, върви точно в обратната. Не може да ни, ни се каже, не може да работите с Русия, искате да продаваме на а, Европа и понеже това е така, а, продайте си душите. Мисля, че в тази ситуация трябва да намерим пътища, които да помогнат на Украина да излезе от това положение, в което се намира, да й дадем шансове. Мисля, че посланията, които дойдоха от всичките политически групи, са е, еднозначни, без да сме се наговаряли предварително. И ако колегата Легутко е съгласен, е, нека да. Е, си оставим време да внесем изменения. Е, още веднъж, да отворим още веднъж досието за е, изменение и да изчакаме Инта да вземе, е, да изработи своето становище мисля, че е, ще бъде, ще дадем грешен знак, ако днес гласуваме е, за становището, защото това ще бъде все едно да се държим като че ли нищо не се е случило. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Уила. Благодаря, господин председател. Аз считам, че отлагането на споразумението за асоцииране не е застрашаващо за Европейския съюз. Много колеги останаха шокирани и има смисъл да отложим малко решенията. Но като познаваме страната с всички осложнения, аз лично съм убедена, че това, което се случи днес, не е случайност. И съм сигурна, че в Москва има хора, които са много щастливи от случилото се. Е, Срещнах се с представители на парламентаристи от Украина в Страсбург миналата седмица, с представители на членовете на Комисията за външни работи и колеги тук се срещнаха с тях. Срещнах се и с представители на опозицията, колеги от либералната партия всички коментираха, че независимо, независимо дали са на власт или опозиция, и независимо от е, случая с Тимошенко, и двете страни подчертават колко е важно да се постигне това споразумение за асоцииране, защото и двете страни искат е, страната да върви към Европейския съюз, а, не, а да не се връща обратно на изток към контрола на Русия. А, много добре знаем, че Русия използва всякакви средства, добри или не толкова добри, да а, вкара Украина в митническия съюз, който те имат с Казахстан и Беларус. Това е основен момент и ако ние в Европа политически не го разберем, съжалявам, но ще вземем грешното решение. Така че, независимо от така емоционалните изявления, които чухме днес и от емоционалните решения, предлагам и много се надявам да можем да бъдем прагматични тук в Европа и да осмислим какво точно се случва в източното ни съседство. Председателят. А, аз видях пък някаква новина, в която се казваше, че Москва не е доволна от това, което се е случило. Да, думата на господин Залевски сега. Uh, Благодаря, господин председател. Изказвам се и в качеството си на докладчик на Комисията по външна търговия. Много съм благодарен на колегите от Комисията по външни работи за това, че обмисляте да отложите гласуването по текста на резолюцията. Днес взехме същото решение и в нашата комисия по външна търговия. Много е важно двете комисии да координират графика на работата си. Бях шокиран от новината за постановената присъда Бях шокиран от това, че тя предвижда максималния размер на наказанието, предвиден в наказателния кодекс на Украина. Смятам, че в настоящия момент е много важно всички унези парламентаристи, които държат на европейската интеграция на Украина, да отправят много ясно послание към украинските власти. Трябва категорично да заявим пред украинските власти, че не можем да приемем нарушения на демократичния ред. Трябва категорично да заявим, че са ни омръзнали решенията, които вземат украинските власти. Нямам предвид постановената присъда – няма да се спирам върху връзката между съда и правителството. Миналата седмица в Украинския парламент се водиха разисквания за криминализирането на определени деяния по наказателния кодекс. Това разискване бе и в основата на присъдата, постановена срещу госпожа Тимошенко. Да обобщя, в Украина не бе направено това, което ние очаквахме да бъде предприето. От значение е украинската общественост, от значение са украинските граждани. Споразумението за зона на свободна търговия е важно именно за тях. Нека поставим в основата на връзките си с Украина именно интереса на нейните граждани. Благодаря ви, госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Ще говоря на румънски. Несъмнено, върховенството на закона трябва да ни вълнува всички. Изключително съм удовлетворена от това, че то е и сред приоритетите в отношенията ни с други страни. Има подобни проблеми и в Европейския съюз. Имаше подобни проблеми и в Румъния. Членове на опозицията бяха третирани по същия начин. Не разбирам защо въпроси от правно естество трябва да ни попречат да разгледаме споразумението за асоцииране, както и да разглеждаме отношенията си с Украина. Споразумението за асоцииране ще е от интерес за всички украинци. Несъмнено съдебното производство срещу госпожа Тимошенко е било приключено съгласно предвиденото в украинското законодателство. До този момент аз лично не виждам никакви доказателства за това, че политиката се е намесила в работата на съдебната система в страната. Не мисля, че трябва да отлагаме приемането на доклада. Текстът е логичен, последователен, в него са изложени правилни твърдения. Ако ни трябва повече време за да разгледаме измененията, то това би било достатъчно основание да отложим гласуването. Но не бива да отлагаме гласуването, водени от емоционалната си реакция на това, което се случи днес в Украина. Обикновено Европейският съюз не застава на страната на определени личности – в рамките на отношенията си с източните ни съседи, мисля, че трябва да залагаме повече на връзки с държавите, на връзки с гражданите, но не и на отношения с определени личности. Казвам това от името на групата на либералите. Трябва да изготвим, да приемем текст, който да е от полза и за двете страни не бива да отлагаме вземането на окончателно решение единствено заради съдебното производство срещу госпожа Тимошенко. E, Аз e, искам да се присъединя към това, което казаха колегите. Всички политически групи в Украина, с изключение на крайно радикалните смятат, че реформите трябва да продължат. Така се изказва госпожа Тимошенко. Това чухме и тази сутрин. Преговорите трябва да продължат споразумението трябва да бъде ратифицирано до края на тази година. След това ще можем да продължим преговорите за това по какъв начин споразумението ще влезе в сила. Днес преобладават емоциите и това е напълно разбираемо. Упреците, които отправихме, също са разбираеми. Това не е въпрос, който се отнася до конкретна личност, а въпрос, който се отнася до цялата система. Той се отнася не само до госпожа Тимошенко, но и до друг... останалите представители на а, опозициите. Става дума за съвместимостта на интересите на украинското общество и интересите на а, Европейския съюз. След оранжевата революция населението на Украина очаква преговорите да бъдат завършени. Факта, че днес при нас беше външния министр, че днес беше произнесена присъдата, според мен бяха изненадващо съвпадение. Няма нужда да му отдаваме прекалено голямо значение. Според мен преговорите трябва да бъдат продължени, завършени, а на останалите въпросите си оговорим в един по-късен момент. Аз не бих казал, че трябва да поставяме под въпрос завършването на преговорите. Господин Лансперкис. Uh, you, благодаря, господин председател. Една е съвсем малка бележка. Ако нашите загриженост и нашите протести от, към отношението към Тимон, Тимошенко а, даде за резултат отлагане на подписване на споразумението, това ще е наказание но не само за ръководителите на Украина, а за целият народ. Не бива, в подобни ситуации не бива да забравяме именно това. Благодаря. Още веднъж, господин Брок, 30 минути. Ай. Секунди, извинете. Аз сега не съм сигурен какво, какво ще правим дали трябва да се държим така, като че нищо не се е случи да продължаваме е, преговорите. Според мен това ще зависи от това как ще се развият нещата през следващите дни. Мисля, че не трябва да оставаме украинската страна с впечатлението, че е, няма проблем, няма нищо, ще ратифицираме е, споразумението. Мисля, че трябва да намерим такова решение, е, което да може да бъде прието от двете страни, без те да загубят е, достоинството си. Благодаря. Actually, we have, uh... Благодаря. Да. Споменахме Всъщност ние така обозначихме две основни позиции. Едната е да отложим включително да отложим и срока за нови, да дадем срок за нови изменения и другата теза да не отлагаме. Сега давам думата на господин Ковал за 30 секунди. я, ja po prostu sądzę, że my powinniśmy wysłać мощни сигнали polityczne. Съвсем кратко ще отговоря на казаното от господин Брок. Трябва да отправим ясен политически сигнал – в рамките на преговорите разполагаме с специални правомощия. Има специална процедура. В процеса на ратифициране можем да намерим и отговор на политически въпроси. Мисля, че това е повече от ясно. Председателят, благодаря. Давам думата на господин Легутко. Thank you, ladies and gentlemen, for all the comments and uh, благодаря за коментарите ви, благодаря ви и за подкрепата. Бяха повдигнати няколко въпроса. Основният от тях е какво бихме искали да препоръчаме? Да препоръчаме ли временно спиране на преговорите за споразумение за асоцииране или да препоръчаме продължаване на работата и приключване на процеса. Мисля, че по-скоро трябва да препоръчаме второто. Но като се имат предвид последните събития, които според повечето от нас са повод за загриженост, мисля, че трябва да обмислим отлагането на гласуването. Мисля, че случилото се днес нажижи обстановката, то предизвика бурна емоционална реакция. Бих бил чуден, ако се беше случило противното. Трябва да вземем трезво решение, като обединим различни елементи. Първо, трябва да препоръчаме приключването на преговорите за сключването на споразумението. И второ, трябва да отправим ясен сигнал към украинските власти, че техните практики са неприемливи за нас. Докато слушах колегите, си казах, че съм съгласен с всичко, което казват. Бях съгласен дори и с разминаващи се становища. Крайна сметка трябва да изработим съгласувана позиция, която от една страна да е в интерес на Европейския съюз и от друга страна в интерес на украинските граждани. Управляващите партии се сменят, но гражданите остават. <clears throat> Uh, Председателят, благодаря. Доколкото разбирам, ще се проведе среща на докладчиците в Сянка. Тя ще се състои утре. На тази среща отново ще бъде направен анализ на ситуацията и ще сме се придвижили с една крачка на предателното решение. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Господин Галер бе ръководител на делегация на нашата комисия в Африканския съюз. Посещението на тази делегация се състоя в началото на септември. Давам думата на господин Галер, за да ни представи резултатите от посещението. Благодаря, колеги. Yeah, yeah. Yes, uh, you, far... Благодаря, колеги, за интереса. Действително, в uh, Африканския съюз имаш направихме посещение, делегация от трима души. Надявах се да бъде по-голяма и да има и по-голям политически обхват, но тя е все пак първата делегация, първа визита от Комисията за външни работи, а не от дейността за развитие. Целта ни беше да оценим и виждането на Африканския съюз за неговата роля, за бъдещето за нуждите му, за процеса на изграждане на капацитети на институции, а също така и да оценим доколко те могат да работят за политическа интеграция и консенсус на континента. Тези въпроси са ключови, ако Африканския съюз иска да бъде сериозен партньор и да има ключова роля в Африка. Срещнахме се с двама комисари комисарят за мир и сигурност и за а, комисарят за външни работи. В Етиопия се срещнахме също и с министърът председателя и с посланници на основни страни. Алжир и Штатите. И както и заместник председателя на ООН и, и посланник в Африканския съюз. Разбира се, се срещнахме и с нашите посланници. Кои са основните заключения? Първо, че Африканския съюз бавно преминава от потенциал към конкретни резултати. Е, тоест, е, финансовата подкрепа и техническата помощ от Европейския съюз е била от ключово значение за изграждане на е, компетенции, умения и капацитет, за да може Африканския съюз да работи за мир и сигурност на континента реално. Нашите структури на службата за външна дейност работят ефективно. Има делегация в Африкан... към Африканския съюз. И те са основен субект в е, комуникациите и процеса на взаимодействие в случай на криза. Подкрепата, която отпускаме, трябва да продължи, но Африканският съюз трябва също така да намери възможности за самофинансиране – ние е, оставаме за сега институционално основния източник на ресурси. А, Либия, голяма част от средствата, които Кадафи е, плащаха, също и 17 други африкански страни са давали средства. Остава да се види какво ще се случи с тези средства от Либия. Е, но, разбира се, е, приветстваме, е, ако страните членки могат да компенсират е, тези средства, защото Съюза има своята положителна роля. А, също така, е, неговата роля е много важна, защото има и други основни субекти, които искат да бъдат водещи в Африка в момент, в който Китай все, по, все вече се появява и се ангажира в Африка, не бихме искали да има ситуация, в която Африканския съюз да се финансира от Китай. Също въпроса за кризите в Африка и какво отношение има Африканския съюз към тях. Не искам да формулираме критики в края за нашата дейност, но а, е, африканците са се почувствали изоставени е, на страна в целия този процес за договаряне на мир. Те казаха, че не беше редно европейците и НАТО да започват процеса. Ние бяхме готови да преговаряме също. А ние отговорихме, че е, ако НАТО не, е, е, не се е задействал в Бенгази в момента, в който се задейства, щеше да има много по-големи кръвопролития, така че е било крайно време да някой да се намеси. А сега, в новите обстоятелства, с новата обстановка в Ливия, Либия сме готови да си сътрудничим с Африканския съюз. Друг въпрос. Те е, опитват да действат като е, така, единен фронт в Сомалия и показват и политическа воля и е, подкрепа, т.е. че могат да действат в посока на управление на кризите в Африка в края на кращата кризите в Африка трябва да се решават самите африкански. Комисар Ламандра, който отговаряше за мир и сигурността, подчерта, че е изключително важна подкрепата за изграждане на институциите и капацитета и са необходими и повече мили... военни ресурси, за да може тяхната реакция да е по-ефективна. Много конкретно се изказа той за мисията Мисон – в Сомалия имали са обещания да получат бойни хеликоптери за, за затваряне на въздушното пространство, поне по крайбрежието. имало е искане за това. то е било отправено и към Европейския съюз. Нито, не са получили отговор нито от Европейския съюз, нито от Съвета на сигурност но не т.е. за искането да получат по-добра техника, за да могат да отстояват в регион. Африка е огромен континент и той не може да бъде изграден отгоре надолу. По-скоро, много по-ефективно ще, ако се работи отдолу нагоре, да се укрепва регионалното сътрудничество на организации, които вече съществуват там. Също така ни беше казано, че имат своя програма, ще има нова инициатива за изграждане на общ пазар в Африка. И всичко, което могат да постигнат те като синергия за създаване на регионални е, организации, това ще бъде ключов е, двигател за по-нататъчната интеграция. Демократичният контрол е все още твърде слаб. Това е проблем не само за правителството, но и за парламентарния контрол. За това как се извършват, как се вземат решенията и се определя политиката в Африканския съюз. Колегите също коментираха също се коментира, че по отношение на политическите парламентарните участия се чувства изолираност. В Етиопия се срещнахме с министър-председателя и така да кажа, той е силен човек. Не е лесен в тази толкова чувствителен район, те имат много сериозна роля на стабилизиращ фактор. Е, Етиопия определено създава стабилност на положението там, но все пак не сме твърде щастливи от това как се развива демокрацията там. През 2005 имаше мисия и през 2010 също и нашият колега, който води мисията в 2010, всъщност не му бе позволено да се върне, за да представи доклада. И е, ние обърнахме, така коментирахме, че това е недопустимо. Съответно бяха предприяти мерки. Мога да ви дам конкретни примери. Има меморандум за разбирателство с Тунис. Аз там съм основ... главен наблюдател. И имаше абсолютно е, ясно е, оговорка, че ще бъде дадена възможност на е, главния наблюдаващ да дойде и да представи доклада си, но това не се случи. Да обобщя, нашата роля на Европейския парламент трябва да бъде такава, че да поддържаме институционалната подкрепа за Африканския съюз, който е ключов елемент в изграждането на институции, на капацитет. И е, подкрепата ни, разбира се, трябва да е свързана с основни условия за е, отчетност е, и така нататък. Виждаме вече резултати от нашата е, помощ, като според нас подкрепата за регионалните организации е ключова за процеса на интеграция. И е, няколко събеседници наши е, ни говориха, че трябва да има така общ е, пакет за помощ е, за Африка, за да има консолидирана реакция. На срещата на върха на представителите на африканските страни бе коментирано, че, има, че е необходимо да не се движиме само по логиката на Организацията за сътрудничество в е, Тихоокеанския регион, а трябва да имаме конкретни подходи за Африка в един момент трябва действително да обсъдиме стратегията на Котону и за Африка, защото те трябва да бъдат съгласувани. И последно, трябва да поддържаме регулярно демократичен диалог с тях за непосредствените политики, но и за дългосрочното изграждане на системата и на капацитет за създаване, разбира се, и на е, е, отговорност и отчетност. Аз смятам, че ние трябва да поддържаме отношения, защото те са е, ключов елемент в този регион се случват кризи, някои са много близо до нас, други доста по-далече, но пак усещаме последствията от тях. Затова смятам, че е, трябва да имаме и така един поглед към по-далечния юг на континента, като Комисия за външните работи. Благодаря ви. Както знаете, имаме добра репутация в региона и посещението бе успешно. Ще разгледаме вашето предложение за установяването на контакт с африканската страна на годишна основа. Има ли колеги, които желаят да поставят въпроси? Няма. Благодаря ви за участието в заседанието. Благодаря на господин Галер. Нека ви припомня, че утре между 12.30 и 13.45 към нас ще се обърне членът на комисията господин Фюле. Той ще говори за пакета за разширяването. Благодаря ви. Закривам заседанието.